Now, good afternoon. Добър ден. За съжаление, доста малко депутати са тук. Тук виждаме съветниците и сътрудниците. Аз много се радвам, че ще разгледам точка 19, представяне на проучването Италианските държавни концесии на плажове и директивата с удоволствие давам думата на, на Кристиана Бенетацо и е, Сара Гобато. мисля, че имате също така и едно, една презентация на PowerPoint. Имаме стотици петиции за концесия на плажове. Това е много важна тема. Добре дошли на колегите. Всъщност, да, вече сме двама евродепутати. И Нанси. Добър ден на всички. Искам на първо място да благодаря на председателя на Комисията по петиции и на господин Джорджо Муса за това, че ни поканиха да представим нашето проучване пред тази важна европейска институция. За нас е чест темата за концесиите и директивата Болкенштайн е много деликатна и наболяла. За да изложим проблема правилно, трябва да започнем от общите идеи и първо сложността на темата. Excuse me. Uh, no. Speriamo che. In particolare dalla complessità del. Както казах, сложността на темата. Концесиите на плажове се дават при е, много сложни условия. Има напрежение не само в Италия, и в други държави членки. Италианската система, особено след постоянната намеса на Европейската комисия, изправена пред различни законодателни, законодателни инициативи в Италия, доводе до нормативни мерки в регулаторната рамка на италианския на кодекс, навигационен кодекс, един стар закон, който сега е обновен и вече няма автоматично обновяване на концесиите. Предишните законодателства бе така. Малко по-късно ще говорим за това как мина този законодателен акт. Искам да подчертая, че регулирането на тази материя повдига различни въпроси, които са изключително важни. Има економическо въздействие на плажовете, както знаете, в туризма в Италия. Има около 30 000 дружества в този сектор и 600 000 оператори. По данни от операторите. Основният проблем е свързан с подбора, продължителността на концесията, но има и много други проблеми от компет... административната компетентност, качеството и цената на услугите по плажовете, избирането на съответната фирма, свободното ползване на плажа и като цяло околната среда. Имайки предвид сложността на законодателната рамка, не мога да разкажа абсолютно всичко за съществуващата законодателна рамка в Италия, но пък ще се огранича до един общ синтезиран поглед за това, каква бе предишната ситуация преди процедурата за нарушение, която мина през 2008 година и след това ще премина към съответните перспективи и възможности за реформа, имайки предвид решението на съда от 2016 година срещу предприятието Емелис и ще видим, че вече нямаше как да се отлага реформата що се отнася до структурата, заложена в нашия навигационен кодекс. Там имаме така наречените преференциални права. При нас това се нарича право на концесионера да бъде предпочетен в сравнение с други, които в момента не притежават конфен... Е, е, концесия. Виждате, че след процедурата за нарушение това бе премахнато през 2008 година. Та, имайки предвид тази система, описана в навигационния кодекс, където съответната администрация има пълна свобода да избере вече съществуващия концесионер доведе до това, че вътрешните норми трябваше да бъдат въведени по начин, който да отговаря на европейските правила. Вече имаме 20 години право на концесия с един закон от 2007. Намали се правото на свободно взема решение на местната администрация, като имат сега право само да прекъснат, а не само да продължават и за това, както знаете, всичко това се дължи на тази процедура за нарушение от 2008 година. Тази процедура, както знаете, се започна след като сигнал бе подаден от нашият антитръстов орган през края на 2007, началото 2008. Трябва да се каже, че административните съдии в Италия, както и органа за конкуренция в Италия, винаги са говорили, че трябва да се отвори този сектор, така че да се наложат правила за защита на общия интерес при подаване на придаване на концесии. решение на съда. Както знаете, имаше от 2000 година едно решение за дело на Австрия, където се заложи принципа на прозрачност и за договори, които са извън обхвата на някои директиви и концесия по блага, които са извън приложното поле на Директива 23 от 2014 година, както е записано в 15-то съображение на цитираната директива и както наскоро бе казано в решение на съда също Еменис процедурата за нарушение. Няма да се занимая с нея, тъй като не смятам, че трябва да се връщаме към въпроси, които вече са повдигнати, имайки предвид италианското законодателство, което довеждаше до много дълги концесии. Сега вече, както казах, органично се промениха нещата, има срок максимален за концесии. Колегата Губато след мен ще говори за това. Искам само да ви припомня, че решението на съда съдържа много добри пояснения, свързани с приложното поле на Болкенштайн. Те са много полезни и за италианските законодателни органи, тъй като чакаме реформа от край време в този сектор. Съдът най-общо казва, че директивата Болкенштайн върви срещу вътрешни нормативни актове, екс ледже на настоящи концесии, които автоматично се обновяват, ако няма процедура за подбор а, при нови кандидати. Та, там се казва, че националните органи могат да приемат решения, които да почиват а, върху свои ясни аргументи, като може да се иска и връщане на средства за инвестиции и да се предостави съответната концесия. Както казах, малко по-късно ще говорим за това, след като Сара Губато се изкаже. Въпросът за концесиите не се разглежда само от гледна точка на италианското право, а го разглеждахме сравнителен план – Сравнявахме го с други държави членки, за да видим функционалността и ефикасността на италианската система в сравнение с други законодателни системи. Нашето проучване включихме законодателство на Франция, Португалия, Испания, Харватия и Гърция. Те са наши конкуренти от геоморфологична гледна точка. Това са държави, които се характеризират с голямо крайбрежие, средни температури, близки до италианските и гледна точка на административните функции в тези държави си има съответни механизми за разпределяне на компетентностите, има различни нива на управление, както и в Италия, затова сме се сравнявали с тях. Независимо от това, че има оглем, огромни разлики между отделните държави членки, анализът дава възможност да видим някои общи тенденции. Между различните административни системи има и общи моменти. Почти всички държави има все по-голямо внимание за това как да се управляват интегрирано крайбрежните зони, както и морската зона. Защитата на екоценностите е видима много във Франция. Тя се цитира като модел за управление, фокусирано върху морските блага. Те защитават околната среда по крайбрежието и в морето и предпочитат общото ползване на крайбрежието и не отдаването на частни лица. При нас има някои общини, в които това също се прави. Това е записано в нашия кодекс за навигация в 37-ми пара... член, където се казва, че трябва да се премахне от концесионера всичко, което е сложено, като чадъри и така нататък, и да бъде чист брега през зимата. Друга обща цел, която се вижда в анализа, е необходимостта да се подобри управлението на тези блага, свързани с крайбрежието. Въвеждат се механизми за подбор на процедури и прозрачност за подбора на концесионер. Можем да кажем, че все по-често и в регионален план се обръща такова внимание към въвеждането на процедури в защита на общественото благо. Що се отнася до Италия? Прозрачността, липсата на дискриминация, равното до третиране, всички те са част от юриспруденцията на нашия съд. Казах ви преди малко законодателните актове, както и Агенцията за защита на конкуренцията и пазара. И на законодателно ниво може да се говори за това. Имаме и една реформа а, на административните органи. Тоест, от централно ниво към регионално и местно се дават правомощия и се защитава правото на конкуренция. Теренският законодател трябва да се занимае в бъдеще с една конкретна процедура за възлагане на концесии, за да гарантира от една страна задълженията за прозрачност, които идват от правото на Съюза, а от друга страна потребността да се опази концесионера, чийто договор свършва. Всичко това е свързано и с продължителността на концесията. Искаме да се защитава конкуренцията, но има големи разлики между отделните държави членки. В Франция максималният срок е 12 години за концесия на плаж. В Италия казах 20 по настоящото законодателство. В Испания и Португалия може да се стигне до 75 години. Ако от економическа гледна точка е важен обекта. В Харватия също има търгове за отдаване на концесия. Има много случаи, в които може да се стигне до дълги срокове. особено когато има възстановяване на крайбрежието. Как може да се излезе от тази задънена улица? Какъв е пътя? Според мен, този път върви от решенията на съда, що се отнася и до тясното сътрудничество и диалог между европейските институции и отделните национални органи за да може директивата Болкенштайн и решенията да върват ръка за ръка. Нужно са хомогенни решения на европейско ниво, като се избягват е, свръх норми. Какви са евентуалните възможности за действие? На първо място координиране на крайбрежните зони. Те са много деликатни е нужно да има повече познание и прозрачност около тях. Това може да се направи посредством засилване на информационната система на крайбрежните зони. Ние имаме такава информация от 1993 година още. И е нужна информационна база за броя на концесиите, защото това всъщност е една възможност за альтернативни норми, както казва и съда. Той ясно казва, че альтернативните мерки трябва да вземат предвид трябва да има предвид оскъдността на ресурсите. Благодаря. Давам думата на адвокат Гобато. Ако има време, ще кажа пак още нещо. Темите са много и за бъдещия закон и какво ще случи, но давам думата на колежката. Да, мисля, че темата е много интересна и както знаете, това е и в нашето, нашия политически отдел. Това е много полезно и много е ефикасно. Това ще бъде едно проучване, което ще бъде прочетено и проследено не само от членовете на нашата комисия в целия парламент и именно това ще бъде от полза на всички членове на Европейския парламент имаше едно изказване, така че ако може само да, да направите едно допълващо изказване. Само за 3 минути искам думата и за тези 3 минути искам да спомена някои от задължителните елементи, които са описани в нашето проучване и които идват от анализираната процедура за нарушение, която приключи спрямо Италия през 2012 година и е, решението от 2016. Тези основни моменти могат да бъдат резюмирани в 5 е, изказвания – за права, които са свързани ясно с Съюза и са валидни за всички държави членки на същия. И така, съвсем накратко. Първата точка национална уредба, която предвижда автоматично подновяване, което се прилага към всички концесионери, не отговарят на 49 ти член от договора и 12 ти член на директивата – на второ място, органите, националните органи са онези, които трябва да преценят дали концесиите са по смисъла на член 12 на директивата или член 49 на учредителния договор. Първия случай, който посочва съда, е концесия, която от а, а, което може да влезе по 12 член, трябва да има оскъдни а, природни ресурси. Кога не се прилага 12 член? Тогава националните органи трябва да видят дали концесията всъщност представлява трансграничен интерес. И тогава вече се влиза по приложното поле или обхвата на член 49. Трети основен момент и в двата случая, независимо кой член се прилага, 12 от директивата или 49 от договора, предоставянето на такива концесии трябва да се прави на процедури за подбор на евентуалните кандидати, които са прозрачни и недискриминационни. Четвърто, при изготвянето на процедурата за подбор, националните органи могат да вземат предвид императивни причини от общ интерес, които трябва да отговарят на правото на Съюза. Например, такива мотиви могат да са свързани с цели на социалната политика или защитата на околната среда. Пето и последно, и с това приключвам, спазвайки общите принципи на правото на Съюза за легитимни очаквания и сигурност на правото или правна сигурност, националните органи могат да преценяват случай по случай позицията на концесионера, чието договор изтича. Идеята е да се опазят инвестициите, които вече е направил концесионера, чието договор свършва, и които добросъвестно са вярвали, че тяхната концесия може да продължи, т.е. имат легитимни очаквания. I thank you very much. Много ви благодаря за... Да, наистина това е много важно за Италия. Не трябва да се забавя това. Има също така решение на съда че трябва да се вземат много задълбочено предвид препоръките. Препоръчвам ви всички да се запознаете с проучването, което може да намерите отвън до вратата на залата. И сега Господин Ликордари не е в залата, доколкото виждам, именно затова искам да дам думата на, веднага на представителя на комисията, който е тук. Имате думата. Да, благодаря, че ми давате думата. Службите на комисията благодарят на парламентарната комисия за поканата да вземем участие на, в това заседание. Отчитаме анализа, който се прави в проучването. Отбелязваме конкретно, че Европейския съд е предоставил а, значителни пояснения за приложимостта на съществуващото законодателство и те трябва да бъдат водещи за всички национални власти в а, държавите членки в случай на съдебни спорове да се спазват задълженията. Също така трябва да има ясни национални правни рамки за да може да се осигури правна сигурност. Това наистина приветстваме като стъпки. Комисията ще продължава да следи изпълняването на тези принципи в е, Европейския съюз и това е, е в момента дейността, с която ще се занимаваме. Благодаря. Благодаря. И сега е момента. Е, решихме да не обсъждаме отделни петиции, но може би може да има въпроси по концесията на плажовете, ако искате да зададете въпроси а, към експертите. И аз имам такъв въпрос от господина Фронте. Имам два въпроса за двете докладчици. Първата, първия въпрос. Първата, която говори, каза, че има нов закон или проект за закон. Той как върви? Отговаря ли на вашите заключения или не? Отговаря ли на европейските изисквания? Има ли кореспондент между тях? Какво означава ограничени природни ресурси? Защото има две думи употребени на английски. Едната е scarce, scarce другата е limited – а, как го тълкуват? Благодаря. Проекта за закон. Искаше ми се да кажа нещо по този въпрос. И е ясно в новия проект за закон, че се вземат част от насоките, които се цитират в решението. Те са записани там. Да той е от 2017 година, този проект за закон. Той е одобрен от камерата. За съжаление, в Сената в момента се прекъсна неговото разглеждане. Както знаете, предстоят избори и в момента парламента не работи. На 28 декември бе разпуснат парламента и нямаше време да бъде разгледан и в Сената този проект. От това, което успяхме да видим, да анализираме е, в университета Падола, през май имахме даже семинар на тази тема, става дума за проект за закон, който съдържа положителни елементи. Те вървят точно в тази посока. Приемат се точно различни принципа, като например принципа за конкуренцията – то е записано в административната ни юриспруденция, в конституционалната ни и така нататък. Имаме и орган за защита на конкуренцията. Затова е нужна прозрачност. Много е важно да има такъв проекто закон. В него са включени и всички решения на закона, особено що се отнася до легитимните очаквания. Ще видим дали нещата накрая ще изглеждат така, но ако стане такъв какъвто е в момента, се включват три четири елемента, като например интегрираното управление на крайбрежието, т.е. опазване на околната среда, което се вижда във Франция, Харватия, където законодателството е съвсем ново. Също така принципа за легитимните очаквания и се припомня 12-ти член на Болкенштайн, както и търговската стойност на фирмата. Може да се направи една система, която е сходна на тази във Франция и Харватия. Тоест, вие споменахте и ускъдицата или ограничението на природните ресурси. Сара ще каже нещо. Нужен е преходен период, според мен. Да има определени срокове, едно удължаване, за да може в този срок всички норми да бъдат координирани, т.е. преходен период. Когато има недадени на концесия плажове, това най-вече се дължи на този принцип на оскъдицата или на недостатъчното наличие на природни ресурси. Или пък случаи, когато е имало вече предходни концесии, чието срок приключва. Имайки предвид прилагането на механизмост, на механизмите а, на реклами, използването на публични консултации или публично разследване в а, Франция има нещо такова. Нужно е също да има мрежа за да защита на предприемачите – не само чрез преходния период, а и въвеждането на норми, които да гарантират легитимните очаквания. Т.е. когато си направил инвестиции, развил си плажа, има цяла структура, но в също време е нужно запазването на околната среда, но и така наречената флуидност на плажа и не създаване на препятствия по него. Това е проекто закон, който според мен ще бъде, ще претърпи някои поправки и може да бъде още по-добър, разбира се, но е добър отправен текст един от малкото случаи, когато доктрината или теорията отговаря на практиката. Тонка е Витербо и конвенio е... е Говорихме и в Витербо на една конференция. Благодаря. По втория ви въпрос, който е свързан с прилагането на член 12, разрешения, които са ограничени, заради ограничени ресурси. Мога да цитирам позицията на генералния адвокат със случая по Емелис от 70 до 72 от бележките на този генерален адвокат. Какво казва съда посредством генералния адвокат? Както казахте, член 12 се прилага при разрешения, които са ограничени, защото са свързани с оскъдни природни ресурси. Генералният адвокат казва, че този тип а, морски концесии се дават от италианските общини, т.е. чисто географски те са доста ограничени. Според генералния адвокат се съдържа тук една презумпция за 12 ти член. Т.е. адвоката извлича това от факта, че тази, тази част, малка част от природата, принадлежи на тази община. Thank you very much, and I'm sure... Много благодаря. Сигурна съм, че отново ще имаме поводи да се свързваме с вас, когато се получат повече петиции по тази тема. Много ви благодаря че прекарахте част от следобеда с нас. Пожелаваме ви успех в тази много важна тема за Европа. И сега, колеги, да преминем към следващата точка от дневния ред, е именно точка 20, пеница, петиция 336 от 12 година, 721 от 14 година и 1141 от 2014 година също за честата практика в Дания да се реже опашката на прасетата в Дания, Швеция и Обединеното кралство. Изведнъж сега а, виждам скандинавски дух, което много ме радва. Първо ще дам думата на Йоанна Слабе, която е тук. Добре е дошли отново. Вие също, струва ми си, имате PowerPoint презентация максимум 5 минути. Времето ни е ограничено, както знаете. Благодаря от името на uh, Humane Society International. Искам да ви благодаря за възможността да говорим uh, по този въпрос. Uh, Рязането на опашките е незаконно в Европейския съюз е от 15 години незаконно. 90% обаче от прасетата претърпяват рязане на опашка. Закона е добре изготвен, той не забранява всички вязане на опашки. Преди да се из... отрежат опашките, е, фермерите би трябвало да подобрят условията за отглеждане на прасетата, за да не си хапят опашките. Ако обаче хапането на опашките продължава като проблем, тогава те трябва да бъдат подрязани. Първото е, нещо, което трябва да бъдат направени е да а, се подобрят условията за отглеждане на прасетата. Първата държава, която започна да прилага такива мерки, беше Швеция. Беше показано, че повечето фермери направят сериозни условия да подобрят условията за отглеждането на прасетата, рутинно им режат опашките. А, това е рискът от а, това да се държат прасетата в, а, свинарници. Директивата за прасетата а, изисква да се дават а, различни материали на прасетата, за да може да имат а, подходящи дейности. Обаче повечето а, свиневъди пренебрегват тези условия, а, макар че няма ефективно обогатяване с някои от материалите, които се прилагат. 63% от фермерите просто а, и дават на прасетата метални вериги или пластмасови играчки. През последните години комисията много по-твърдо настоява от държавите да спазват а, изискванията на а, директивата а, чрез представяне на така наречените обогатяващи материали. А, намалява се потребността да се режат опашките на прасета, но много малко държави а, прилагат а, принципа на обогатяване, а, вместо това режат опашките на прасетата. А, как да се постигне спазване на директивата. Там, където държавите членки не могат да предоставят добър план за действие за значимо подобряване на спазването на правилата, комисията трябва да предприеме процедури за, по нарушението. И накрая ние а, призоваваме комисията да пише на съвета с загриженост, че много държавите членки все още не спазват достатъчно за разпоредбите на директивата. Благодаря ви, председателката, благодаря. И аз се обръщам към Фредерик Федерли, който на времето в 2014 година все още не беше член на Европейския парламент, но подаде петиция до нашата комисия. Преди да ви дам думата да повторя това, което комисията беше направила, това трябваше да го направя по-рано. Ние няколко пъти обсъждахме този проблем. Инвестирахме много усилия, някои действията, които предприехме, бяха свързани с проучването, което беше поръчано в 2014 година. Изпратихме писма до комисаря Андриокайтес. получихме отговор, ще се върна на този въпрос. Получихме също така становището на комисията Агри, която излезе със становище. Либе не ни отговориха. Наистина предприяхме действия. И сега давам думата, дам ти думата Фредрик. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че запазихте петицията отворена. Мисля, че комисията Пети проявява своята сила по подобни въпроси. Сега, да допълня това, което каза колегите държавите членки получиха срок от 10 страници, 10 е, години, извинете, за да спасят регламента. В 2008 година съвета зададе правила за спазването на така наречената директива за прасета, но 10 години по-късно не са го направили, макар че Имаше няколко напомняния от е, парламента е, в Страсбург също така, в комисията по петициите, в комисията по околна среда. Този проблем е близък на сърцето на европейските граждани е, през последното изследване на прасетата, представено в началото на февруари, се призовават държавите членки наистина нещо да направят. Именно за това нещо започва да се случва в плановете за действие на държавите членки. Същевременно това ни дава една основна идея как да се третират животните. В повечето случаи, когато трябва да се режат опашките на прасетата, това се дължи на лошо отглеждане. Ако осигурите забавление за прасетата и достатъчно пространство, те няма да се хапят толкова. А, може да се отрежат а, опашки а, по медицински причини, но няма да бъде в такъв мащаб явлението. Аз а, си спомням а, колегата, който беше заместник председател на комисията по а, здравето на прасетата. А, в някои държави с много голямо свинепроизводство виждаме нарастващо производство на свинско месо, без да се режат опашките на прасетата. Така че призоваваме комисията и колегите да се запознаят с резултатите от плановете за действие на държавите членки. Благодаря на колегите за това, че поддържат и интереса и поддържат да упражняват натиск върху съвета, защото представителите на държавите членки казват любезни неща, но не прилагат това, което говорят. Какво ще остане от Европейския съюз, ако не можем да спазваме правилата, които сами налагаме? Да, благодаря, казва председателката. Сега с удоволствие ще дам на думата на месье Магир от комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата да присъствам тук. Мисля, че е, е, презентацията на госпожа Слабе е, беше много добра. Ще добавя няколко неща. Писахме до държавите членки, настояхме те да изготвят а, планове за действия, които ще бъдат оценени в 2018 година по образователните материали, които предоставихме. Имаме добра обратна връзка. Проведохме едно голямо заседание през ноември с участието и на заинтересовани лица. Ще от очакваме да получим плановете за действие, ще ги оценим и тогава вече ще преценим какво действие да се предприеме за предотвратяване на хапането на опашки в рамките на Европейския съюз. Сега държ... имате думата, колеги. Благодаря, ще говоря на датски. Е, говори се за Дания и зная, че хората в Дания се интересуват много от този въпрос. Е, хубаво е, че, се, че говорим днес за, та, за топ, по тази точка. Още от 2014 година вниманието на обществеността е насочено към този въпрос – е, става всъщност дума за конкуренцията. Конкуренцията с Швеция и още няколко други страни в Европейския съюз, които всъщност спазват закона. Но голяма част от свинефермите не го не спазват тази разпоредба. Благодаря и на комисията за това, че отделя внимание на, на тази, на този въпрос и следи ситуацията в отделните държави членки. Хубаво е, е петицията да остане отворена. Свиневъдите в Дания продължават да подрязват опашките. И аз трябва да добавя Наистина това се случва, е, е, свинете си хапят опашките, защото се отглеждат при много лоши условия. Може би нещата най-накрая ще се променят, ако има повече натиск върху свиневъдите. Нашият министр по селското стопанство е в същото време министр по околната среда. Той е много ангажиран с въпроса. Много е важно да, прес, да престанем с това рутинно подрязване на опашките. И както казах, причината е много ясна, защо това се случва. Важно е комисията да спази своите договорни задължения и да следи за спазването на общностното законодателство. Важно е комисията да стане проактивна. В същото време е важно да се каже, че не само в Дания съществува тази практика. В повечето държави членки това е факт. По същия начин, по който ако отворим шоколадените фабрики, децата ще нахлуят и ще си напълнят джобовете, по същия начин комисията не бива да отваря вратите, да се, да, за да не се спазва законодателството. Трябва да имаме ясна представа върху, за ситуацията. Затова петицията трябва да остане отворена. Искам да попитам комисията докъде са стигнали нейните наблюдения и до кога, до кога смята да оказва натиск, защото министрите, често когато не се чувстват наблюдавани, попадат отново в своята стара рутина. Благодаря. Благодаря. Моните, и Вили, искам сега да дам думата и на тебе, Питер. Ти работиш отдавна по този въпрос. Да, и аз благодаря. За мен това е много лош пример за европейско законодателство. Трябва наистина да се погрижим за това, не само да създаваме законодателство, а и да се грижим за това то да бъде спазвано. Всеки знае, че парламентът, комисията и държавите членки създават един закон, но с всичко това нещата не свършват, процедурата продължава, законите трябва да се прилагат. Аз е, познавам ситуацията от Германия, когато един, жи, един закон бъде прият, в Германия се казва често, ами Брюксел ни го налага да го, да го прилагаме, което естествено не е съвсем така. На второ място, има преходен период. Когато <clears throat> мине съответния преходен период, период когато е приключил съответния диалог с фермерите, когато има е, е, на лице и е внедрена съответната техника, то тогава законът наистина трябва да бъде приложен. Ако законът не е приложен, то той трябва или да се промени, или да бъде отхвърлен. Обаче ние правим добри закони, така че наистина те трябва да се прилагат. Аз също смятам, че трябва петицията да остане отворена, трябва да изчакаме плана за действие, но наистина обръщам се към комисията. Или имаме закона, или го нямаме. Моля, нека дела последват след думите. Нещата не могат да продължават така, както са до момента. Не искам да говоря за накърняване на конкуренцията. Става дума тук най-вече за спазване на законодателството. Не може да създаваме един Европейски съюз по този начин с законодателство, което не се спазва. Така че комисията трябва и по-нататък да, на, да, на, да упражнява натиск върху държавите членки. Не може изключенията да стават правилото. Um, благодаря, Питер. Господин Кофо следва. Да, благодаря, госпожо председател. Не знам дали да говоря на датски или на английски. Мисля, че първо трябва да ви благодаря за презентацията. Колегите казаха, че наистина е срамота, че имаме директива толкова години, която не се прилага от държавите членки. Аз сега разглеждам последния одит, който е, беше направен в Нидерландия от страна на комисията и там е ясно, че тяхното заключение е, че почти 100% от прасетата са с отрязани опашки. И причината, поради която холандските власти не са изпълнили директивата, е поради конкурентни причини. И ако това е оправданието, мисля, че повечето държави нарушават този закон. И това наистина е срамота. Имам въпрос. Ако погледнете текста, и в изложенията на първия диапозитив, на първото тире може да се види, че ако погледнете датските власти, например, там може да се каже, че е, свиневъдите първо трябва да се опитват е, да предотвратят е, хапането на опашки. Но тук е, има една е, пролука в закона. Те казват, да, опитахме, направихме всичко, не стана. И а, наистина ли искате да подобрите условията на нашите пресета в Европа или може би законът тук не е напълно ясно? Мисля, че намерението беше ясно да се предотврати рутинното а, рязане на опашки на пресетата, но мисля, че има твърде много пролуки в закона. Аз а, мисля, че това не може да се използва като претекст за не спазване на законодателството. Представете си, ако това беше в сектора на финансирането, четете а, това, ако беше, например, за финансиране, тогава ще, ще да има веднага задействане на процедура по нарушения. Това са малки прасенца, които систематично биват третирани напълно неприлично и това е срам за Европа. Европейски срам. Ужасно е, че комисията е, е направила вярно много неща, но всъщност езика, който говорят, е езика на парите. Ако има а, процедури по нарушение. Те ще бъдат скъпи, но ще бъдат ефективни. Сега ще дам думата на а, вносителите на петицията съвсем накратко. Да ни кажете какво искате да правим. Благодаря ви за тази възможност. Ясно има пълно съглашение между членовете на комисията петицията да остане отворена. Наистина, това е риск да стане за смях е, законодателството за хуманното отношение на животните. Ние искаме да подобрим това законодателство. Често съм казвала, че ние в света имаме най-високите стандарти за хуманитарно отношение за, за, за, към животните и когато се правят търговски сдели, е, сделки, Виждаме, че хуманното отношение към животните на нашите партньори не е на висота, но как да очакваме те да спазват нашите стандарти, когато ние самите не, не го правим? И така, благодаря за желанието на Комисията по петиции да иска да окаже натиск върху комисията, която да окаже натиск върху държавите членки. Фредерик, да, ние сме единни. Искам да съм ясен. Мисля, че комисар Андрю Кайтес е, има пълното желание да постигне напредък тук. Няма нужда отново законодателството, настоящото трябва да се спазва. Имаме стратегия за хуманно отношение към животните, но тя приключи преди няколко години. Последните разпоредби се прилагат в момента, няма нова стратегия, така че може би трябва да изчакаме в следващата комисия, защото комисията действа като един орган Затова трябва да изчакаме. Искам да ви напомня, преди две години имаше резолюция в парламента. Тя беше много проста и ясна за това, че нова стратегия за хуманно отношение към животните трябва да бъде изготвена в разстояние на следващите пет години. Това трябва да се случи наистина. И освен това, трябва да има закон за животните, който да ги третира като същества, които могат да, да чувстват, същества с чувства. За първи път в Европа се казва, че животните имат чувства. Това е Това е издигане на нашето законодателство на още по-високо равнище. Така че при доизготвянето на този закон има много какво да се направи. Маркрет, най-напред искаме да има един списък с държави членки, които спазват законода... това законодателство. Нека ги видим кои са и нека видим онези от тях, които не го спазват. Ето, университетът в Орхос обяснява, ако е едно животно, т.е. една свиня е на 100 е, е, тежи 100 кг и има 2 квадратни метра пространство, това не е много. Това е все едно е, да е отрязана опашката на това животно. Има ферми, където животните са свободни и чудесно, когато се вижда как те се държат тогава. На всеки трети ден на свинете им трябват нови животни. Те не са като кучетата, на които им стига една, една играчка за дълго време. Така че 2 е, квадратни метра и 100 грама сено не са достатъчни на ден за една свиня. Да, където има воля, там има и път. Така е, господин Жил. Благодаря в северо Англия, там където има много, много добре развито свиневътство и познавам много фермери, които бяха много ядосани те, защото те спазват законодателството. Но другите фермери в останата част на Европа не, не спазваха това законодателство и конкуренцията беше накарнена. Те трябваше, тя беше в ущърп на британските фермери. Нямаше равнопоставеност за тях. И може би за това много от фермерите в Обединеното кралство гласуваха за Брексит, защото виждаха тази неправда. Начин по който може да се подобри положението на животните е чрез чрез етикетиране, последователно етикетиране на месото. Така е, потребителите могат да решат, купувайки месо, коя, какъв вид производство да поощрят. Ето, например, ако се знае, че месото в Макдоналд е произведено така, както хората не искат, това ще е много важно. За това един такъв етикет ще изпълнява информационна функция. И така една система на етикетиране би довела и до повече равнопоставеност. Добре, приключваме тази тема тук. Е, това е интересно предложение, нека го разгледаме. Аз мисля обаче, че сега трябва да обобщя, трябва да се придвижим по-нататък. Е, естествено, петицията ще остане отворена. Ние може да изпратим писмо до комисар. А ние изпратихме писмо до комисар Андро Кайтес, но може би трябва да изпратим още едно писмо, за да за да актуализираме ситуацията. Ние не искаме ново законодателство, ние искаме да знаем, че законодателството е прието навсякъде. Комисията трябва да следи за това. Хубава е идеята да се посочат кои страни спазват и кои не спазват тази директива и я прилагат. И още нещо, което не правим често, а именно да изправим да изпратим писмо до председателството на съвета. България е председател на съвета, да видим те как ще отговорят. Ако изпратим това писмо, те ще я сподели, председателството ще го сподели с държавите членки. Виждам, че това е добра идея. Понякога и в политиката човек трябва да е креативен. Днес ние бяхме. Това, което каза Маргарет за, за свинете, е вярно. Тоест, нито едно животно не е толкова подобно на човека, колкото свинете. Ние също често се отекчаваме. Но това днес не въжи за нас, защото имаме още много интересни и важни петиции. Виждам, че кимате в одобрение на това, което казвам. Благодаря ви за това. Благодаря и на вносителите на петицията за това, че ни осветлиха по актуалната ситуация. It's not possible. Okay. So we move to the next petition, which is... И така преминаваме към петиция 1212. 12 тя е свързана с мерките за идентификация на едрия рогат добитък в Ирландия. Мисля, че имаме вносителите сред нас. Внесителят на самата петиция не е тук, за това давам думата най-напред на комисията. Не, не, извинявайте. Okay, Mr. Kelly, you are... Господин Кели, вие представяте Представлявате вносителите, не знаех. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм тук с Том и неговите деца, които стоят за този казах. Най-напред искам да благодаря на Комисията по петиции и на парламента е, за разглеждането на тази петиция. Аз преди 4 години внесох една петиция за, за токсични отпадъци в Корк. Токсичността в областта е много голяма. Тогава петицията Комисията по петиции направи предложение на правителството да отдели 4 милиона и да изчисти региона, което се излучи. Благодаря за това. А сега Том, който е който е, е вносител на петицията, подава петиция за марките за идентификация. А, там и мери са фермери. Те имат отделни фермери. Франко Конър направи, написа една история, когато за която започва с началото на проблемите, нашите проблеми започнаха именно в тази ферма на Том, когато марките за идентификация бяха изхвърлени, те не си мислеха нищо, че нищо лошо ще се случи с тези марки. Те след това поискаха следващите марки за следващия сезон. Но се оказа, че те не могат да получат повече марки, защото са имали останали марки от предишните години. И така те не получиха марки за идентификация – и новите телета не можеха да бъдат регистрирани и маркирани както трябва. Те понякога по три пъти на ден се свързват с властите. Впоследствие се появи шап. Мисля, че понякога властите са прекалено, е, прекалено строги прилагайки правилата. И тук в този случай, според мен, прекалена строгост бе проявена към Том и Мери. И така, телетата не можеха да бъдат регистрирани, не можеха да бъдат продадени. Дойде зимата и те трябваше да намерят допълнителни места за телетата си в обора, което беше трудно. В крайна сметка властите тестваха телетата, направиха ДНК тестове, за да можеха да установят връзка с майката, и като резултат върху семейството фермери бе, оказан много голям натиск. Един служител заплаши, че ще застреля говедата. Ситуацията беше много тежка. Асоциацията на ирландските фермери също не беше доволна от ситуацията. Е, отправена бе жалба към омбудсмана. В крайна сметка се стигна до мен. Аз казах, това не е, е честна ситуация, не е справедливо това, което се случва, нека подадем петиция. И така, това, което се случва е, че има много стечения на случайности и на обстоятелства. От 2001-2002 година бяха използвани като референтни години за за предварителни плащания в, в, от страна на властите. През тези години Том не успя да регистрира говедата си, което доведе до ситуацията през 2003 година. В последствие той успя да регистрира животните си, но това доведе до големи загуби за него всички следващи години, тъй като не можеше да кандидатства за съответните селскостопански премии. Тук се налагат, тук се намесиха и други фактори, като, като кредити от банката, невъзможност да вземат такива, плащане на различни сметки и найеме. Това доведе до голям проблем за Том и, и, и неговата ферма. Нямаше и разумна стратегия, свързана с, с инициативата от фермата до вилицата. Когато проблемите най-накрая започнаха да се решават, беше вече много късно. Не става дума тук за измама. Това става дума за една лоша ситуация, която не бе решена на време и доведе големи нещастия за Томи Мери. Справедливо е да се каже, че Томи Мери имаха право да се квалифицират за тези а, плащания по време на референтните години и те трябва да им бъдат изплатени сега. Аз не виждам логика, която е в противовес на това заключение. Те не успяха да регистрират говедата си. На време, по време на референтните години, и вследствие на това проистекоха последващите проблеми. Том 26 крави бяха регистрирани в е, референтните години, но след това техния брой нарасна до 80. Ние имахме право да, да получим премиите, но не успяхме. Ние не направихме, не сме извършили престъпление, не сме умишлено увеличили броя на говедата. Нашата ферма се предава от поколение на поколение от 300 години. И винаги сме били честни. Том е известен в Ирландия, защото е започнал с четири крави. За него бе правено телевизионно предаване, така че действително той има право на тези премии. Впечатляващо. Поздравление. Някой ден ще получите и награда. The... Давам думата на представителя на комисията. Мадам Буржо. Благодаря, госпожо председател. Всъщност комисията анализира тази петиция и комисията потвърждава, че ситуацията е добре и правилно описана. И имаше задължение да се идентифицират говедата и да се отразят в европейското законодателство, за да може да се поддържат цените на времето. Не става дума само за а, цените, които се заплащат нас глава едри преживни животни. Вероятно е точно, че животните не са идентифицирани, че нямат право на тази премия, която се получава след реформата в 2003 година. Но по време на а, въпросния период а, се изчисляват а, правилата и редица преми не бяха получени, тъй като беше погрешно изчислена базата. Комисията трябва да напомни, че в тези случаи ние имаме споделено управление и всеки, който следва досието, има компетентност. Конкретните случаи са свързани с административни проблеми, а не с общи проблеми на прилагането на европейското законодателство. Комисията съжалява за тази ситуация и бихме препоръчали на внасящия петицията, да се обърне към националните правни институции и едва тогава, когато се изчерпят всичките възможности, да се обърне към Европейския съд. Благодаря. И аз ви благодаря. Колеги, заповядайте. Петър Яр. Да, е, госпожо председател, виждате, няма нищо по-лошо от това човек като е, скотова да не, да не може да регистрира своите говеда. Преди говорихме за законодателството, т.е. че държавите членки не го спазват и правят каквото си искат, а, а сега всичко, в този случай всичко се е спазило 100% и въпреки това има проблеми. Докладът на Сметната палата, който получихме, говори за 2% на грешка, даже по-малко 2% на грешка при изплащането на, директните, на, на преките премии. Но човек се пита как може да се стигне до тук, защо местните власти правят нещо такова за, с един фермер. Говедата не могат да се измислят, те могат да се видят и да се пипнат. Става дума за номерата. номерата, е, т.е. марките са били загубени. Т.е. паспорта на говедото се е загубил, но говедото си е там. И когато, какво се вижда тук? Когато местните власти направят грешка, то тази грешка се мултиплицира и от това се страхуват местните власти. Те много, те много внимават да не правят грешки, защото след това трябва да връщат пари. Ако местните власти трябва да върнат 10 000, министъра трябва да върне милиони. На място обаче явно няма възможност да се регулират единични случаи. Всеки казва, нещата трябва някакси да се оправят. Обаче ние се въртим в кръг. От гледна точка на Брюксел се казва всичко е наред. А, регионалните власти казват, а ние обаче нищо не може да направим, Брюксел трябва да даде разрешение и кръгът се затваря. При директните премии би било всичко много ясно, но е, трябва да кажа на носителя на петицията, че той не е сам. Той нищо лошо не е направил, не е имал умисъл и въпреки това в момента е, местните власти са взели грешното решение и законът е бил против него. Понякога решението може да бъде взето и по друг начин. 40 милиарда са е, горе-долу парите за директни премии. 1,5% горе-долу от тази сума не се използват. Така че пари има. Това не е финансов проблем. Но според мен тук е действано прекалено рестриктивно. Няма, за съжаление, пространство за разумни решения, когато ситуацията е по-спорна. Трябва да сме в състояние да решаваме разумно индивидуални случаи от перспективата на Брюксел. От перспективата на Брюксел не става дума за големи средства тук. И аз отново ще кажа, защо няма пространство за решение на такива специални случаи? Ние искаме да помогнем на всички е, такива засегнати ферми. Сега ние сме горди с цялостната система, с ниското ниво на грешки, но изобщо не може да се гордеем с грешки, които се правят от незнание или поради лошо стечение на обстоятелствата. И тук в такива случаи ние нямаме възможност да действаме. Това ощетява цялата обща селско-стопанска политика. Тогава хората казват, е, се отвръщат от Брюксел и казват какво правят хората там, какви, какви закони създават. Но това е извода, който правим и от, по повод на други петиции. Мистер Джил? Господин Джил. Uh, Благодаря. Том, съчувствам ти. Не си сам в Уелс, когато излезе EID, това бе много притеснително за повечето фермери. Средната възраст на фермерите бе над 70 години. Не само сами трябваше да се оправят с бизнеса, да се занимават с химикали, с ново законодателство и така нататък, но сега се налага и да намерят начин да слагат марки на прасета, а, на крави, които започват да гризят марките. Трябва да попълват формуляри, които никога не са ползвали. Много прибързано се подходи, набързо се искаше всичко да стане. Голямата част от фермерите са еднолични търговци и както с много видове законодателство има такива последици, които са непредвидени. Никой не го е премислил изобщо дори не се е сетил как да даде възможност на Министерството на земеделието, в която и да е държава членка, да бъде и да действа гъвкаво. И това е ключовата дума. Нужно е да се действа с разум. Проблема с разума е, че разум не се среща от така наречените разумни същества. И хората се страхуват да вземат решение, защото може да ги освободят от работа или, както казахте, или държавата членка ще бъде глобена 20 милиона. Така че трябва ли да говорим с Комисията по замеделие? Защо с кого да говорим, за да направим така, че това да не се случва отново? Трябва да подходим малко по-щедро като парламент и Том и хора като него имат много сложна задача и да им кажем ние сме големите, но ще защитим по-малките, за да може да ви се върне това, което ви се дължи и да получите това, което ви се дължи. Говорил съм с много фермери, които имат проблем с тези марки, ушни марки. Фермата ти е на ръба на банкрута и ти какво да те принуждават да правиш такива неща, и да заплашват, че ще ти застрелят е, едри рога битък. Това е ужасяващо, срамота. Парламента трябва да защитава гражданите. Не, малкият човек, не го казвам обидно. Ти не си, разбира се, малък, защото като те гледам. Като те погледнах и веднага познах, че си фермер – това е комплимент, не, не, не правя някакви шеги подигравателни. Понякога се казва, че законите са магарешки, по-добре е да са едър рогат добитък. Политиците говорят за справедливост постоянно, а това е несправедливо. Ако комисията може да говори с Министерство на земеделието, е добре да намери кой може да се справи с този случай. Това трябва да направим. Надявам се да имаме и успехи. И в това, и в друго. Умолявам ви. Благодаря. Мисля, че е крайно време да приключим по тази тема. Много време отделихме. Отново ли искате да се изкажете? Да, заповядайте. От началото на май 2001 година Министерството е напълно запознато за това, че моите животни са там и не са маркирани и са нерегистрирани. Имаше шап тогава, ако си спомняте. Имахме големи проблеми във фермите. Имахме нерегистрирани животни, Имаше потенциал да се заличи цялата индустрия. Бяха ми в ръцете. Едно вътрешно писмо. Те си признават, че са сгрешили. Министерството признава, че е сгрешило. Казва се в писмото. Не. Jesus wanted that. In case we have, we should have followed трябваше по-бързо да реагираме. Трябва да се плати за тестовете ДНК. Ето това признава, всъщност, след като те иначе няма да платят за нещо, за което не трябва да платят. Те не ми платиха и това, което трябваше, ама това е друго. Много се радвам, че чух Джон и благодаря за помощта, която ми предоставихте. Благодаря. Мога да ви гарантирам, че искаме да направим всичко възможно, за да ви помогнем, тъй като е много сложно положението. Имам отлични спомени един ирландец, който бе тук и мислеше, че нищо няма да се случи. Изпрати едно писмо и каза, мислих си, че отивам в тази голяма сграда в Брюксел и там нищо да се случи, а толкова топли хора, толкова разбиране срещнах. И това бе лесовът някъде в Ирландия успя да промени транспонирането на директива. Един обикновен гражданин. Комисията по петициите е постигнала много в Ирландия за обикновените хора – и като председател на тази комисия, аз много се гордея от това. Но исках това да се запише, направили сме много и ще продължим да го правим. Така. За... Приключваме тук по това. Петър, искаш да кажеш нещо? Äh, Само да допълня. Комисията по селско стопанство се занимава също с тези въпроси. Те са наши съюзници бих предложил или фермерът да заведе дело, защото властите, местните власти не искат да платят, защото това би било неразрешена субсидия и така се върти човек в затворен кръг. Но къде оставя фермерът. Може би да осведомим и Комисията по бюджетен кон- контрол, защото това са много рестриктивни правила. Те трябва да се поразчупят. Местните власти имат толкова малко възможност за действие, так, че не могат да поправят грешки, които не, са неволно допуснати от тях. Ние искаме да правим политика, за фермерите, а не против тях. А тук се оказва, че сме направили точно обратното. Фермерът е получател, а не престъпник, получател на пари, на средства. Така че има някои индивидуални случаи, които трябва да разчупят правилата. Всичко, което можем да направим, трябва да го направим. Искам да ви привлека вниманието към факта, че по настоящите правила, по принципа на споделеното управление, бюджета за земеделие се администрира от държавите членки. Тоест, държавата членка е тази, която трябва да прецени фактите, да види какво се случва по конкретния случай и да вземе решение, имайки предвид европейското законодателство. За компенсационните схеми, това е пример за лоша администрация в Ирландия. Не дайте да обвинявате Европа. Обвинявате държавата членка. И аз ще ви помогна, като изпратя още едно писмо. Това може да се направи. Агри е разгледал сходни петиции, но не тази. Мисля да го пратим на комисията по замеделие, Агри. Те могат да погледнат тази петиция. Това може да направим за момента. Съгласни ли сте? Чудесно. Uh, Аз съм председател и на съвета на председателите на комисии. Знам, че нямат особено желание. Предпочитам по-късно. Мисля, че те трябва да се вгледат в този въпрос по-издълбоко. Е, yes, we will send it. Да, ще го изпратим на правилните власти на окръжната ветеринарна служба на Министерство на земеделието в Ирландия. Това може да направим. Какво ще кажете, господин Кели? Благодаря, много бе полезно. Много практично и разумно подхождихте. Коментарите на комисията също бяха такива. Правили са всичко възможно, имайки предвид ограниченията. Нека ми се изясни. Първо на кого ще пишем? На Министерството на земеделието в Ирландия, като ще ги помолим малко гъвкавост да проявят и разбиране, да могат да дадат сумите, които са дължими на Томи. Ако кажат не, тогава комисията Агри, така ли? И комисията по бюджетен контрол. Не, не, не. Едновременно. Едновременно. Мисля, че е много интересен въпрос и Агри трябва да го разгледа, независимо какво отговорят ирландските власти. Може да има десетки такива случаи в Европа. Те трябва да са запознати с такова едно развитие. Благодаря. Чудесно, благодаря. Лек път. Порадвайте се малко и на Брюксел преди да си тръгнете. Now, let's move to the next. Преминаваме към следващата точка, 22. Петиция 298 и 370. Две петиции. Вносителите са тук. Янус Мери е вносителя. Ето. Добре дошли. Давам ви думата за 5 минути. Áldjon Isten jó napot! Tisztelt elnökasszony, tisztelt hölgyeim! Добър ден, дами и господа! Госпожо председател, темата присъства от години в пресата. Аз живея в Словакия. Съм унгарец. И лично съм преживял този феномен. Ходя в Южен Тирол, посещавам приятели там. Шоколадите, бисквитки или бисквитите, които съм си купил в Унгария или Словакия, понякога пътуват с мен. И един път приятел ми даде същия вид шоколад, който си бях купил и го сравнихме с този, който си бях купил от Централна Европа. Опитахме двата продукта и установихме, че под едно и също наименование, една и съща бисквит или шоколад имат различен вкус. Този, който съм купил в Словакия, беше безвкусен. Прибрах се, говорих с приятели. Те казаха, че го знаят и им се е случвало. Затова и написах тази петиция, за да ви обърна внимание на този проблем. Тогава за първи, всъщност за първи път Европейския парламент научава за този проблем от тази петиция. Добре е, че министър-председатели, председателя на комисията сега се занимават с тази тема. Смятам, че е важно да има еднообразно спазване на правилата. Трябва да се каже, че не става дума само за качеството на храните, което е проблемно. Има двойно качество и при козметиката, при пръха за пране и други. Това е ужасяващо. И не бива да го приемаме. За какво говорим? Многонационални дружества пласират един и същи продукт в две държави членки и продуктът е направен с различни съставки и е с по-низко качество. това е нарочно действие от страна на производителя. Той не може да каже, ами съжалявам, станала е грешка. Взето е такова решение за такова производство. Това са много печеливши, големи фирми и те нарочно вземат едно такова решение да измамят граждани на държави членки, които са се присъединили по-късно към Съюза. Те произвеждат продукти с по-низко качество. Тези многонационални фирми не трябва да третират граждани като граждани втора ръка. Независимо дали те са словаци, унгарци или каквато и да е друга националност, която се е присъединила към Съюза след 2014 година. Комисията по петиции на Европейския парламент се занимава сега с този въпрос и това показва, че проблемът е сериозен. Европейската комисия е заделила 1 милион евро за проучване на проблема, но това не е достатъчно. Кой ще извършва надзор над разходването на тези средства? Кой ще наблюдава процедурата? Моля ви да оставите отворена тази петиция, да продължите да извършвате мониторинг върху случващото се, за да имаме резултати. Искам да ви благодаря за това, че ми давате тази възможност да говоря пред вас за този проблем, който засяга словаци, унгарци и също всички държави, които се присъединиха след 2014. Всичко най-добро. И аз ви благодаря. Благодаря, че повдигате този въпрос. И за това, че пътувате до тук на собствени разноски. На 9 януари тази година, 2018, постъпи нова петиция по тази същата тема. Тя е подадена от омбудсмана на България, госпожа Майя Манолова. Петицията е обявена за допустима. Така че прав сте. Вашата петиция, другата и сега имаме трета. Съвсем наскоро постъпила. Очевидно е, че гражданите на Европа силно вярват в европейските институции и ние сме длъжни да направим всичко възможно, за да докажем, че заслужаваме това доверие. Сега ще дам думата на представителя на комисията Мари Пол Бенаси. Благодаря. Благодаря за петицията за това, че разказвате какво ви се е случило и което е довело до тази петиция. Както знаете, в речта си за състоянието на Съюза през септември 2017 председателя Юнкер заяви, че не можем да приемем, че в някои части на Европа хората получават е, храна с по-низко качество. Независимо, че опаковката е една и съща. Смятам, че е съвсем ясно, че Европейската комисия гледа много сериозно на това и е решила да изготви план за действие. През септември този план за действие бе оповестен. Започнахме отдавна работа по този въпрос, тъй като продуктите с двойно качество бяха обект на сигнали вече много пъти. И те март миналата година влязаха в общественото внимание много. Плана за действие какъв е? Той се състои от няколко елемента. Първият е в ръцете на комисар Юрова и комисар Бянковска. То е да се проведат дискусии с хранително-вкусовата промишленост за различ... политиките им по диференциация, за да ги направят те по-прозрачни по тези политики за правене на разлика на пазарите и да се обяснат причините, защо има такива разлики. Тези причини могат да се дължат на адаптиране към местни условия, като например национален вкус и причини е, за по-ниска цена или възможност хората да си закупят продукта. Потребителя трябва да може ясно да разбере това, да бъде информиран, за да не бъде подведен и да смята, че това, което купува, е идентично в две отделни държави. Европейската комисия реши да излезе с конкретни указания за националните органи на властта, за изпълнението на законодателството за защита на потребителите и да обясни как да се оценяват случаите един след друг, за да се види достатъчна ли е информацията, която се подава на потребителите. И накрая подкрепяме тестването на продукти и еднакви стандарти за това. Първо е нужна обща методология. Европейската комисия инвестира 1 милион съвместния център ще изготви такава методология, заедно с много заинтересовани страни, асоциации на индустрията, на потребителите, национални лаборатории. Очакваме първата методология да излезе през април. Трябва да се направят също така изследвания в сътрудничество с е, заинтересованите лица. Освен това има средства предназначени за биопродуктите от Европейския парламент и средства, които комисията предлага да се финансира за допълнителни тестове в държавите членки. Това Съдействията, които а, извършваме. Има много интензивни планове за действия. През следващите месеци трябва да получим солидна, обективна информация в, а, те, по тези стъпки и също така а, проучваме възможностите да се се направи втората стъпка следващата година. Това има предвид комисията и а, очакваме резултати от всички тези действия и да се гарантира а, резултатите от тестовете да постъпят максимално бързо. Председателката, благодаря ви. И сега Имате думата. Петър? Да, това не е нов проблем. Говорили сме вече и с комисията, и с представители на засегнатите страни. Преди една година ко- комисията каза, е, продуктите поне не са опасни. Става въпрос за рецепти. И когато човек погледне дребно написаното в обясненията, човек намира обяснение на проблема. Производителите казаха, става дума за рецепти, в някои региони продуктите се обичат малко по-сладки, е, в други не. Според мен това е глупост и е безобразие. Защото аз като потребител искам, когато купувам една марка, дали е кафе, кока-кола или нещо друго, искам да получа същото качество. В противен случай няма нужда да купувам една и съща марка. Но едно е да купя марката Кока-Кола и друго е да купя регионална кола. Ако знам, че продуктите са различни, добре, но в противен случай аз бивам подвежден. Подвеждан. Това не може. Има кола с захар, има кола без захар и ако човек иска, може да напише с огромни букви на етикета какво съдържа продукта. Така че, е, за мен тук става дума за подвеждане на потребителя – Хубаво е, че комисията се задейства. Сега фирмите започват да мислят. Не може един шоколад да има повече лешници в Северна Европа и по-малко лешници в Южна Европа. Това не може. Навсякъде един продукт трябва да е един и същ. Радвам се, че и председателят на комисията през декември а, беше по-конкретен. До тогава комисията даваше все обтекаеми отговори. Смятам, че този дебат ще накара фирмите да преосмислят своята политика. Един шоколад в Европа трябва да е един наистина навсякъде. Има си кола с, без захар, има си кола с, захар или пък с други вкусове, но един продукт трябва да е навсякъде един и същ. Така, е, так, така че хубаво е да имаме тази петиция. Yes. Господин Джил, да, благодаря ви много. Тук няма нищо ново. В Великобритания имаме шоколад Кадбери. Uh, който е доста хубав. Едва ли Германия трябваше да... Дали ще да го, да го харесат? Когато идох в Америка, беше отвратителен, но американците го харесват. Един континент с 500 милиона души с различни неща, с които те са свикнали. За мен някои неща са много сладки. просто става, става въпрос на, това е въпрос на вкус. Искаме ли всичко да бъде хомогенизирано? Искате ли всичко в европейския да бъде точно едно и също и тогава а, когато се каже, когато произведете една марка, нещо, то трябва да бъде е едно и също навсякъде точка. Но тогава нарушавате правилата на свободния пазар. Ако не ви харесват едни бисквити, не ги купувайте тогава. Ако спрат всички да ги купят, е, край на свободния пазар. Това се случи в Великобритания, когато Кадбери беше купена от американска компания. Преместиха производството в Полша, промениха а, продукта в Великобритания, не го харесва сблъсъка и отново се върнаха към първоначалното положение. Така че за мен въпросът е а, поемаме ли изцяло функциите на целия а, свободен пазар, хомогенизираме ли всичко в Европа. А, вида шоколад, който един харесва, аз не харесвам. С цялото ми уважение, аз не мога да си представя за по-добра държава, когато говорим за шоколад. А ние в Великобритания много, го харе... много си харесваме а... Кадбари, но а, други не могат а, да го траят. А, в Швеция а, хората не са приличиви толкова за а, шоколад. Добре, разбрах какво казвате, но аз мога да ви кажа, че предприятията могат да диференцират а, продуктите си, за да ги приспособят към местния вкус или местни обстоятелства, но трябва да обяснят това на опаковката и качеството трябва да бъде същото. Не могат да махнат а, а, добрите съставки и да ги заместят с по-низкокачествени. В Великобритания обичат обича по-мек шоколад. Може да вземем една висококачествена френска марка и да обясним, че сме я приспособили към британския вкус или към каквото щем. И това е напълно разрешено по закона. Трябва обаче никога да не е, се е, засегне качеството. Просто исках да кажа, че не трябва да има а, измама по отношение на потребителите. Именно там се намесват вече а, етикетите. Само да кажа нещо. Ето бирата, например. Има фирми, които се увеличават, увеличават и купуват различни заводи за бира и сега произвеждат 50 различни вида бира. Бирата си е бира и вкусовете за бира са различни, но тези а, заводи казват, че бирата е различна. Естествено, защото бирата в Европа трябва да е различна. Хората искат да пият различни бири но нека има едно, едно ясно етикетиране. Защото действително дали в един продукт има захар, сироп или меласа, се вижда едва в интернет или в а, някакви много ситно написани обяснения. Не може да се оправдават фирмите с различни рецепти. От една страна, компаниите развиват рецепти и използват една марка. Аз съм говорил с фирмите и някои от моите контакти бяха много резервирани. нека се казва добре Кока-кола по унгарски или по норвежки вкус. Това е добре, но нека не се подвеждат хората, защото ако няма прозрачност, ако няма етикет, който да казва каква, какъв е продуктът, се създава впечатлението, че подвеждането е умислено с цел печалба. Ето, при бирата нещата са много ясни. В Чехия има сумати видове бира и е много ясно какво човек пие, но при шоколади и други продукти нещата са, не са така прозрачни и ясни. Така че тази история трябва да я проследим. Господин Чак. Благодаря. Съвсем накратко искам да подкрепя позицията на Петър Яр. Европейската комисия мисля, че декларира, че тук наистина има проблеми, че са необходими действия. И само с едно изречение искам да кажа, че са необходими ясни правила и справедливост. Мисля, че ще бъде добре е, да се продължи с нашия диалог е, с Европейската комисия. Виждаме как се развиват нещата. Необходима е ясна и справедлива ситуация. Много благодаря. Господин Мери, искате ли да вземете думата, за да реагирате току-що, на току-що казаното? Да, благодаря много за всички коментари. Има едно нещо, което не трябва да объркваме или да забравяме. Не бих желал да цитирам марки, но в която и да е в държава на Европа, аз си купувам шоколад от определена марка и този шоколад би трябвало да има същите съставки навсякъде. Ние искаме продуктите да бъдат хомогенизирани по цяла Европа, но ако има особена марка, всеки знае, тази марка във всички държави членки и бихме искали да получим конкретен в курс. Ние купихме, ние в Източна Европа започнахме да опознаваме западните продукти, когато ги опитахме и когато започнаха да се продават същите продукти в Унгария, осъзнахме, че всъщност те са различни. И това, което аз искам да направя е да на, комисията да остави петицията отворена, защото ние не смятаме, не искаме да бъдем а, второ, второ качество граждани. Обратно, казва председателя, ще гарантираме поддържането на качеството. Мисля, че това, което можем да направим, петицията оставяме а, отворена. Комисията ще използва своята методология през април или през пролета на тази година. И след това ще видим данните с солидните доказателства на базата на повдигнатите въпроси от носителя на петицията. И мисля, че ще е добра идея да се изпрати по едно писмо до словашките съответни власти, чрез постоянното им представител и да им се покажат а, а, проблемите, които бяха повдигнати по време на петицията и да очакваме отговор от тях. Аз мисля, че тези петиции трябва да бъдат задни, да бъдат. А, е, третирани по-отделно. Има и трета петиция, която беше подадена преди няколко дни. Така ли смятате, че ще бъде? Добре, така ще направим много поздрави на Словакия преди да си тръгнете, но преди това се насладете на белгийския шоколад. И сега да преминем към следващата точка, петиция 15 за хармонизирането на застрахователните параметри за обещетяване на вреди и щети в Европейския съюз. Тук е вносителя на петицията, госпожа Могноца, която всъщност представител на вносителя на петицията. Имате думата. Уважаема госпожо председател, благодаря ви за тук, че сте тук да изслушате петицията. Казвам се Констанца Скараша Могньоца и съм сестра на Елиза, студентка на 25 година, завършваща медицина, която загуби живота си в Барселона, Испания. По програма Еразъм беше там, в едно пътуване, организирано от една мрежа. Това стана на 2000, през 2016 година. 13 студентки загубиха живота си тогава, 7 италянки и 6 от други европейски нации. Благодаря ви за тази възможност да представя това тъжно събитие, в което фатално участват 13 младежи, които участваха в Еразъм с много ентусиазъм. Знаете, стотици млади студенти от цяла Европа участват. Искам да кажа, че това клане, би го нарекла, очаква все още да се произнесе съда. До момента не са посочени отговорни, все още не са завършили дори следствените действия. Казва се, че няма виновни, поне за сега, независимо, че е ясно, че шофьора е виновен. Минаха вече две години, семействата постоянно имат а, а, и подават искове от името на Международната асоциация родители на поколението Еразъм, което се състои от родители, които са изчезнали в Каталуния а, за хармонизиране на параметри за възстановяване на средства, подаден от господин Баралди. Трябва да кажа, че различните европейски законодателства в тази сфера са много различни. Рим 2 и особено решение на съда C350 от 2015. Сега няма да говоря много по, това, по тях, но само мога да кажа какво се случи с нас. В светлината на европейското законодателство, имайки предвид C350 2015, се стига до абсурдното заключение, че семействата на момичетата, които починаха в Испания, са имали право на плащания по испанските, по испанското законодателство, които са по-низки 3 и 4 пъти от онези, които са дължими в Италия. Ако испанки бяха загинали в Италия, техните семейства ще да получат сума, която е 3-4 по-висока от тази в тяхната страна. Поради различието в законодателството, други държави членки като Испания, правните разходи се поемат от онези, които са завели делото. Независимо, че случая са потърпевши. Несправедлива е тази система. Светлината на всичко това Искам да попитам, не трябва ли цената на един европеец, на живота на един европеец да е една и съща в цяла Европа? Това е основен принцип. Европа трябва да му обърне внимание и да има хармонизация за застрахователните премии за обещетение. Особено когато става дума за аварии в, или катастрофи в чужбина, според мен те трябва да получат обещетение по вътрешното законодателство на държавата, на която съграждани. Както знаете, гражданите постоянно пътуват във вакансия, за работа и така нататък. Надявам се да е ясно, че не, нямаме материален интерес. В крайна сметка, нищо няма да ни върне нашите момичета. Но искам да кажа, че нашата асоциация иска да направи така да не се случват повече такива неща независимо от каква националност са момичетата, те са различни националности, и германки, и испанки и така нататък. Нужна е повече сигурност при пътуване, обществения транспорт, по-добра е, инфраструктура на гражданите, както и по-добре застрахователни премии за обещетяване на вреди. Силвия Коста, Микъл Крамер са двама депутати, които предлагат а, един такъв тип хармонизация. Еразъм се роди за раждане на нови граждани на Европа. А сега, в случай на катастрофа или инцидент, няма такава еднообразна застраховка, като, катастрофата, което, като при катастрофата, което се случи. Има и студентки, които не са загинали, но понесоха щетите на тази катастрофа и ще живеят с тях цял живот. По Еразъм трябва да се гарантират живота на младите хора с такива еднообразни застрахователни кампании, извинете, застрахователни премии. Не се дава ясна информация на студентите. Неясна е и отговорността на университета, в който отиват децата по време на Еразъм както и асоциациите, които организират социалната и културни мероприятия по време на Еразъм. Трябва да има еднакви стандарти по определенията на застрахователните, застрахователните полици в рамките на Еразъм. Нужно е също така, отново по Еразъм, да има НПО, които като ползват а, общностни средства, да отговарят също така за това как използват средствата от Европейската комисия и какво правят с тях, защото има такива асоциации, които се държат като туристически агенции и нямат необходимите компетентности за това и нямат достатъчно застрахователна сигурност, която да предлагат. Трагично бе това пътуване Барселона-Валенция, организирано от част от асоциацията е ЕСН, испанска организация, в рамките на Еразъм. След това се оказа, че същата тази организация е ЕСН отказва да поеме каквато и да е отговорност за случилото се. Международната организация е ЕСН казва, че е независима от местните такива организации, не може също да поеме отговорността. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да се предприемат такива законодателни мерки, административни, технически и така нататък, така щото младите хора в Европа да могат да пътуват в Съюза. Все едно са в една обща къща, един общ дом, с сходни гаранции, хармонизирани гаранции за всички граждани. Благодаря. For... Благодаря. Благодаря и също така за вашата смелост и за пътуването тук, за да ни информирате. Позволете от името на комисията да изразя най-дълбокото си съчувствие и съболезнования за загубата на вашата любима сестра. Наистина беше много храбро от ваша страна да дойдете и да споделите с нас вашата история. Сега Искам да поканя комисията да се изкаже в контекста на това, което беше казано. Господин Лиси има думата. Благодаря, господин председател. А, мис... Аз съм в некомфортното положение да обяснявам законодателната система в момента. А, така че а, като въведение ще започне с обяснение на директивата за застраховките, в която е описано какво се прави, какво не се прави. А, това са доста сложни разпоредби, но директивата за застраховките страховките съживява системата на зелената карта. Това е международен застрахователен сертификат, който дава възможност на европейските граждани да пътуват през граници, без да плащат на границите. И тази система на зелената карта предоставя гаранции при а, а, ПТП а, в чужбина, причинени от чужди граждани. Системата е доста усъвършенствана почти до стандартите на системата за зелените карти, минималните тавани, които се разрешават на застрахователните компании, те би трябвало да предоставят обещетения за щети по автомобила, по а, хората, също така се отнася и за по-уязвимите участници в движението, като пешеходци и велосипедисти, но не се впуска в подробности за системата и схемата на компенсации. Директивата съдържа елементи на те наричаните посещаващи жертви, жертви-посетители. Не знам дали жертвите са имали постоянно местожителство в Испания но в директивата се дават възможности за по-лесен достъп до обещетенията. Що се отнася до самата компенсация, ние провеждахме едно проучване в 2008 година за обещетяване на жертви, особено на жертви, посещаващи дадена страна и проучването установи големи разлики в обещетението, което се предвижда за различните случаи – но тези различия съществуват, защото има различни равнища, които се изискват в различните държави членки. Има различни медицински разходи за ранени. Има различни схеми, които проистичат от гражданското право на съответната страна в някои държави членки, например, не се предвижда компенсация за психологични страдания и прочие. Очевидно всичко зависи от покупателната способност в съответната държава членка. Когато се говори за големи доходи, това е ситуацията. И това, което беше заключено в 2008 година, беше, че а, проблема не е толкова голям. Не може да разглеждаме трагедии от типа на тази, която ни беше представена тук в 2008 година когато имаше голям проблем от гледна точка на субсидиарността, не бихме искали той да пречи на съществуващите системи. За съжаление, това е всичко, което мога да кажа в момента. В момента не планираме да правим нищо конкретно по въпроса. За първи път аз а, говоря по този въпрос. А, аз не мога да обещая нищо и не мога аз да препоръчвам начини за действия. Имате думата, колеги. Петър Яр. Да, знаем, концепцията на програмата Еразъм е много успешна. Комисията казва, няма толкова много подобни инциденти, слава Богу. Но много е трагично, когато въпреки това има такива инциденти, особено като се постави човек на мястото на семейството, има различни схеми за обещетение и компенсация. Това увеличава чувството на несправедливост. Естествено, най-разумно е, най-хубаво е да няма инциденти. Това е и смисъла на една застраховка. Аз включвам една застраховка за всеки случай. Естествено, надявам се да нямам нужда от нея. Това е, е изходната точка на всички разсъждения. Не може ли обаче да има една застраховка специално за еразъм, която да покрива студентите? Сега аз, ако аз тръгна да пътувам, аз не се грижа за компенсациите в случай на, на моята смърт. Аз като европеец Смятам, че така или иначе, ако нещо се случи с мен, решенията, каквито и да са те, ще бъдат справедливи. Но ако има една европейска застраховка, която се предлага заедно с програмата Еразъм, то тогава може би условията могат да са равни, еднакви и да не се гледат фактори като в коя държава членка се е случило това, на границата, къде, каква, какви правила въжат и така нататък. Това е моят въпрос към комисията, дали не може да има една такава застраховка. Инцидентите естествено не са, не са нещо, което ни радва. Естествено искаме да няма. Е, Силвия Коста има думата. Вие сте за първи път, мисля, тук. Добре дошли. Ние бяхме, ние бяхме заедно в е, съвета на ръководители на комисии. Продължавам на италиански. Благодаря на Констанца за коража и точността яснотата, с която изложи фактите, които я засягат. Познавах или познавам семействата някои от тези момичета. Посадихме в Рим в един голям парк дървета, тяхна памет, сключителни родители, които направиха тази асоциация, за да не се случва това в бъдеще. Три основни проблема. Поисках от различните генерални дирекции да видят не може ли нещо повече да се направи за гарантиране на пътуващите студенти по Еразъм. Полиците се структурират от университетите, които канят. Съответно, те трябва да съответстват на нормите. Констанца е права. В Испания, за съжаление, и това е само един от аспектите, средствата, които се получават, са три пъти по-малко, отколкото в Италия. Тоест, в Европа не може да се позволява живота да има различна цена в отделните държави членки. Що се отнася до политиките, се говори само за това, което се случва само по еразъм, т.е. в рамките на университета. Знаете обаче, че това е политика да опознаеш другата страна. В случая са били на обиколка, пътуване. Предлага се тази обиколка от ЕСН, ЕСН, Европейска студентска мрежа, подкрепена от Европейската комисия. Те предлагат, разбира се, добронамерено такъв тип обиколка, инициатива – нощно пътуване с връщане сутринта. Пристигане сутринта. Тоест по-голяма несигурност. Трябва да се дадат ясни указания от страна на дирекцията образование, които да се от за студентите. Има ясни критерии за прием и да се прилагат разбира се, възможности отвъд образователните, но те да бъдат застраховани. Това още не се е случило. Има и проблем с полиците, хармонизацията им. Има едно проучване от 2008. Там пише, че липсата на хармонизация, Веки предвид стандартите, не е голяма, според мен трябва да има, защото особено в случаите на смърт това е важно няма голямо въздействие върху вътрешния пазар, се казва. Това заключение, според мен, не е нормално. Става дума за човешки живот. Смятам, че с увеличаването на мобилността искаме 10 пъти повече еразъм. Има отговорност и Европейския съюз. Това трябва да бъде първи етап да се тръгне от най-младите и да се говори за хармонизация на полиците, поне за някои видове, които са най-сложните. Трябва да се добави, че Испания също след много спорни действия не е приключила съдебната процедура, няма виновен, няма заключение и разходите, както каза Констанца, дори в случай че се спечели трагично делото, отново семействата трябва да ги понесат. Част от семействата нямат никакви средства и смятам, че е неприемливо такова неравенство. Затова искам птицата да остане отворена. Трябва да се повдигне този въпрос в Европа. В рамките на Еразъм поисках в картата на правата да има много повече. От друга страна, трябва да има един основен принцип на хармонизация на полиците, за да се гарантира живота, добруването и последствията за многи, много е, учащи се от различни държави. Смятам, че това го искат новите европейски поколения. Трябва да се чувстваме много отговорни. So many... Благодаря ви. А, е, ние всички или сме били участници в програмата Еразъм, или пък наши деца или познати са участвали в тази програма. И ние е, не мислим за подобни инциденти. Ние винаги желаем децата да, да следват в хубави университети. Нека си спомним, когато, когато започна програмата, тя беше в много малък мащаб. Господин Жил, е, много се надявам това да е последният инцидент от този вид. Има много възможности да се случат такива инциденти. Имаме нужда от а, е, дългосрочни решения. Заради, заради семействата трябва да има възможност, която да им да, е, трябва да има възможност те да преработят и да, да приключат този случай. Семействата трябва да знаят какво се е случило, за да могат да го приключат за себе си, да го преработят. Една, едно семейство от Румъния за него е 1000 евро означават едно нещо, отколкото за семейство във Франция. Сега комисията трябва да оточни определено ниво. Ето, ако семейството е от, Италия, ако е семейството е от Италия, където има едно ниво на обещетение, ниво, което е по-низко от страната приемник, и в този случай Испания, то тогава би трябвало компенсацията да се осъществява на ниво по-висока, приемащата страна в случая. Е е. Очевидно е, че Европейската комисия трябва да актуализира това проучване от 2008. Очевидно е, според мен. 2018 сме, 10 години са минали. Междувременно има експлозия на еразъм. Искаме по-голямо участие в еразъм. Знаем, че темата мобилност не означава, че някой отива в университет и стои там и не мърда от този университет. Не. Често този университет се използва, както се е случило с тези, за съжаление, момичета, за да се опознае Европа. Така че първото, което трябва да кажем на комисията, е актуализация на това изследване, и това проучване. И след това ще видим какви ще бъдат решенията. Петицията може да остане отворена. Европейската комисия вече след това ще даде своето становище. 2008 е недостатъчно за експлозията, както казах, опита от еразъм и актуализация на нормативните документи. Thank you very much. No... Благодаря. Не виждам други колеги, които да искат да се изкажат. Така че давам думата отново на госпожа Муньоса. Благодаря на всички. И според мен проучването на Европейската комисия, което споменахте, което се основава на 2008 година, трябва да бъде актуализирано. Него се говори за случаи, в които европейски граждани могат да загубят живота си, но и случаи, както се и случи при нас, да случаи, в които имаше много студенти, които са понесли много рани. Така че не може да се казва, че има малко случаи Вижте хората как пътуват и не говоря само за еразъм, говоря за други пътувания в различни държави. Абсурдно е да няма случаи, в които има инциденти, катастрофи, които да се случват на граждани в други държави. Comunque ви ringrazio. Така ли, иначе, благодаря ви наистина за подкрепата. Благодаря. Thank you very much. You are the one to be. Благодаря на вас. Искам да направя някои заключения. Може би си спомняте, въпреки че времето лети, но все пак през юли 2017 година имаше резолюция приета в Страсбург именно по този въпрос. Тя дойде от Юри и моли комисията, и аз цитирам, да предприеме минимални мерки на европейско равнище, за да осигурят правото на компенсации при пътно-транспортни происшествия и да се гарантира тяхното право на достъп до правосъдие. Мисля, че трябва да, да оставим отворена петицията, да изпратим на Юри. Това е истински случай, пример за истински казус, който съответства на тяхната резолюция от, юри, от юли. Ще изпратим всички подробности по петицията и мисля, че трябва да изпратим на комисията Тран за информация и на комисията по култура. Защото комисията Култ отговаря за Еразъм. И както се развива Еразъм, е, цяла, целият въпрос за страховките трябва да се развие. Не знае дали е възможно, но нека Комисията по култура направи проучване. Освен това, трябва да вземем на сериозно това, което казаха няколко колеги. Проучването на комисията е вече на 10 години. Много неща са се променили в това време. А какво остава за бъдещите, за следващите 10 години? Така че Нека разгледаме е, този казус отново. Знаем, има колективни искове, но не и в трансграничен контекст. Може би този аспект трябва да го проучим също. Това е моето предложение. Съгласни ли сте? Добре? Чудесно. Аз ще предам това послание. Добре. Аз много вярвам в междуинституционалното сътрудничество. Сигурна съм, че може да работим заедно, за да намерим приемливо решение. И то модерно решение за ситуацията, в която няма вътрешни граници в Европейския съюз. Ние всъщност искаме да преодолеем разграниченията и да намерим общи решения. А, преди време, в началото, Еразъм беше пилотен проект. И така, на добър час в сътрудничеството, а и на добър час на вас. Благодаря ви, че дойдохте чак от Италия и поздравете от нас вашите приятели и семейства. Сега преминаваме към едно друго проучване. Става дума за достъпа до правосъдие. Имаме при нас експерта Нати Расмасон – вие сте тук. Добре дошли. Имате думата. Благодаря. Добре дошли на всички и благодаря за възможността да представим резултатите на това проучване, което извършихме за Европейския парламент. Достъпа ефективен достъп до правосъдие. Проучването бе завършено през ноември миналата, миналия ноември.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 така ще говоря за методологията и за обхвата на проучването. Резултатите ще бъдат представени от две различни перспективи. Най-напред резултатите на анализа на петициите от гледна точка на достъп до правосъдие и на следващо място възможностите за подобрение на достъпа. Накрая ще се спра на препоръките които направихме на базата на проучването. И така, и след проучването имаше две цели. Първата цел, беше, цел, първата цел беше да се разбере защо гражданите се насочват към европейските институции и парламент, за да получат достъп до правосъдие. Въпросите могат да са свързани с правната ситуация, социалната ситуация, практическата ситуация в страната. Освен това има различни причини – економически, социални, исторически или политически. Вторият аспект на това проучване беше да се оцени използването на петициите и другите механизми, с които разполагат европейските институции, за да подобрят достъпа до правосъдие в Европейския съюз. Сега методологията, която използвахме. Проектът бе разделен на три фаза. Първата фаза беше дефиниция на обхвата. В тази фаза ние определихме какво означава ефективен достъп до правосъдие. Идентифицирахме петиции, които се занимават с този въпрос. След това категоризирахме петициите – ще се върне на категоризацията по-късно. И накрая избрахме определени петиции за по-дълбок анализ. Във втората фаза проведохме проучването. Проучването се проведе на национално и на европейско равнище. На национално равнище ние работихме с извадка от 8 държави членки е, Харватия, Гърция, Италия, Полша, Румъния и Словакия. Целта на националното проучване беше следната да се види какви въпроси се задават чрез петициите в държавите членки – на второ място да разберем по-добре същината на въпросите и да разберем какви фактори движат вносителите. И на трето място да получим повече информация за добрите практики и да направим препоръки на, за национално и европейско равнище за достъпа до правосъдие. Направихме проучване на националното равнище чрез интервюта, чрез оценка и анализ на литературата. Тук бяха включени прависти, представители на съдебната система, представители на властите и представители на неправителствени организации. Проучването на европейско равнище бе, се съсредоточи главно върху литературата, върху интервюта. Определихме какво означава ефективен достъп до правосъдие. Освен това, анализирахме Лисабонския договор като съдържащ инструмента за достъп до правосъдие на национално равнище. Третата фаза – там анализирахме и съставихме документа. Сега дефиницията на обхвата. Ефективният достъп до правосъдие е много сложен въпрос, много е трудно да се определи. Направихме, изработихме дефиницията, като дефинирахме отделните категории, които спадат под, под концепцията ефективен достъп. Има три категории и три подкатегории. Ще премина през тях набързо. Те са важни, защото те зададоха рамката за анализа. Достъп до съд. Има разли... разлики в държавите членки, има практични и правни пречки. Втората категория – разходите за правни консултации – това включва разходи, правна помощ и други фактори, свързани с правните консултации и помощ. Третата категория – достъп до справедлив процес и правоприлагане. Става дума тук за бързината, на, с които се гледат делата и се приемат присъдите. резултатите на анализа. Те са изложени в първата част на документа. За първата категория има няколко въпроса, които са, се виждат при петициите. Най-напред, организацията на националната съдебна система и влиянието й е, за достъпа до правосъдие. Например, организацията на съдилищата, невъзможността да се получат решения още на първа инстанция, например. Работните условия на съдиите. Съдиите е, често са, работят при временни договори и това също цветява достъпа на гражданите до правосъдие. Следващата подкатегория е проблеми с достъпа до съд може би, например, когато човек живее в по-изолиран регион, достъп до превод и е, нежеланието или отказа на, на съда да използва електронен подпис. Друга подкатегория правни и процедурни проблеми и пречки. Някои вносители засягат този въпрос. Например, изискване е човек да има почтенски адрес, където се води делото, проблеми с допум... доступ... допустимостта на доказателствата. Втората категория е свързана с правната помощ и достъп до правосъдие. Както знаете, цените понякога възпират гражданите, които биха искали да подадат иск. Това се спомена като проблем в е, доста петиции. Включително съдебни такси, различни гербови налози и достъпа до правна помощ също е изключително важен, тъй като той може всъщност да покрие разходите по е, правосъдие. Бе повдигнат като основен в петициите, особено в трансгранични дела, но и за назначение на адвокати във връзка с хеми за правна помощ или отмяна в някои държави а, на определени такси за определени случаи. Има петиции, дори подадени от адвокати, които изразяват безпокойство за данъчното законодателство в Гърция, което доведе до 9-месечна стачка в страната, което пък попречи достъпа до правосъдие. Друг пример е свързан с въздействието на правилата за единия пазар изискванията за професионална компетентност на юристите в Испания. Повдигнати бяха въпроси от обикновени граждани също, които подават искове ищци, когато говорят за въпроси свързани с избор на адвокат, не им е, даден такъв, не им е дадена възможност за избор, както и компетентността на адвокатите, които са им служебно назначени. And last but not least... И не на последно място, изпълнение на, реше... на съдебни решения и справедлив процес. Това бе темата на много петиции, които анализирахме и те са свързани с достъпа до правосъдие. Нарушаването на процесуалните гаранции – често се среща в петициите и особено корупцията се споменава в много петиции. Липса на независимост, безпристрастност на съдиите. Също въпрос повдигнат с много петиции. След това, колко е дълъг процеса, отново се повдига като въпрос. Често това върви ръка за ръка с натрупването на нерешени дела и изпълнението на присъди. Това е проблем също в доста петиции. Или защото не могат да бъдат изпълнени в държавата членка, или пък защото ще има забавяне на изпълнението. Проблема с изпълнението на съдебните решения се отнася и за дела в вътрешните съдилища, но и за решения на Съда за правата на човека или Съда на Европейския съюз. So petition provides, I think, a very good illustration. Петициите дават а, възможност да видим какви са пречките пред ефективния достъп до правосъдие в държавите членки. Те често показват системни проблеми на национално ниво. Гражданите се обръщат към Европейския съюз или Европейския парламент за намеса и да се решат тези проблеми. Идеята всъщност бе да разберем какво могат да направят европейските институции и с какви инструменти разполагат, за да подобрят достъпа до правосъдие за европейските граждани. Първо, използване на петиции как се използват те, то се отнася до достъпа до правосъдие. Те се използват като альтернатива на съдебните процедури. Понякога се смята, че те не вярват на националния план или национално ниво няма как да стане това и да има петиция. Затова използват петициите. Също така, в комбинация с националните процедури и за увеличаване на възможностите за спечелване на случая, на казусе на делото. Освен това се използват петициите поради липса на разбиране и познаване на механизма на петициите, особено, що се отнася до достъп до правосъдие. Сега допустимостта на петициите връзка с достъпа до правосъдие. Това е нещо много специфично. Има критерии, който е всичко това да бъде в полето на действие на Съюза – но може свободно да се вземе решение за това как да се тълкува това. И така може да се действа до определен, по определени такива. Такива петиции често се смятат за неприемливи. Голямата част от тях също са включени в списък 3. Това води до ограничен анализ на тези казуси, преди да бъдат обявени за недопустими. Когато те биват недопустими, те често се последват от искане за информация пред Европейската комисия и в контакт с държавите членки. Какви са другите инструменти, с които разполагат институциите, освен петициите? Искания за решение в поискани от националните съдилища. Знаете, че има такива искания за преюдициални решения от страна на съдилищата към Съда на Европейския съюз. Така има ясно изпълнение на европейското законодателство. Насърчава се правна реформа. Когато се установи нарушение, така пък и съде вижда дали има спазване на законодателството, тъй като когато се разглежда делото пред Национален съд, може да се поиска препращане на това дело към съда на европейско ниво. Националният съдя решава, но това пак е канал за гражданите да обърнат внимание на съда. Искания за такива преюдициални решения се използват е, рядко. Не се познава механизма, това оказва въздействие върху продължителността на процеса, който е проблем сам по себе си. И използването е различно в различните юрисдикции и различните съдилища. Други инструменти, с които разполагат институциите, много правни такива има. Те се използват за достъп до правосъдие, при гражданското право, например с директивата за правна помощ, директивата за медиация, директивата за альтернативно разрешаване на спорове и що се отнася също до наказателното право с директивата за устния и писмения превод, за правата на жертвите, достъпа до адвокат, презумпцията за невиновност. Т.е. има правни инструменти, европейските институции да действат и да улестят достъпа до правосъдие. Структурни реформи. Структурните реформи също са важни, тъй като те могат да подобрят достъпа до правосъдие в дългосрочен план. Европейския съюз има различни механизми в подкрепа и насърчаване на такива структурни реформи, като например програмата за подпомагане на структурни реформи, механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния, Европейския структурен инвестиционен фонд, Европейския семестър. Дава възможност за напредък и има на различни програми, инициативи, стартирани от европейските институции за изграждане на мрежи, на портали за просветна дейност сред гражданите, за да се познаят те с правата си, за разходите, за схемите за правна помощ. портала Електронно правосъдие, Europe Direct, Your Europe. Има и допълнително финансиране по програма Правосъдие и Генерална дирекция Правосъдие на Европейската комисия финансират проекти, които оказват такова въздействие. Платформите също са факт за альтернативно разрешаване на спорове, като Solvit и други платформи. На базата на всичко това, имайки предвид петиции и европейски инструменти, изготвихме препоръки. Препоръки на национално ниво. Има много такива, като възможности за разрешаване на проблемите – правна реформа, съдебна реформа, когато има такива проблеми. Също така, възможности за подобряване на инфраструктурата, например, подобряване на физическата инфраструктура, самите съдилища, по-добри условия за прием на гражданите в съдилищата. Основен елемент е използването на информационни и комуникационни технологии, за да има по-бързо разглеждане на делата и ускоряване на процесуалната дейност. По-добро обучение за подобряване на качеството на съдебните решения, дейности по информиране на гражданите и насърчаване на альтернативни механизми за решаване на проблемите, за да се намали натрупването на дела в съдилищата. Много от препоръките, които имаме, могат да бъдат подкрепени от европейските институции. Съюзът може да допринесе посредством права, посредством преюдициалните решения, които споменах по-рано, процедурите за нарушение, за да има надлежно транспониране и изпълнение на законодателството. Може също да се подкрепи реформата на националните съдебни системи посредством механизмите, които споменах, като програмата за реформа и структурни промени. Финансово може да се подкрепи развитието на ИКТ инструменти и подобряването на инфраструктурата, посредством ЕФСИ. Има и механизми за мониторинг, които могат да допринесат за по-добър достъп до правосъдие. Има един друг механизъм за наблюдение, европейска таблица, която показва напредъка в сферата на достъпа до правосъдие. Обучения могат също да бъдат предоставени на европейско ниво за да се подкрепят съществуващите мрежи. Информация за гражданите, за техните права, връзка с достъпа до правосъдие трябва да се предоставя на различните вебсайтове и портали, които споменах по-рано. В заключение, това показва, че петициите са отличен инструмент за повдигане на въпроси, свързани с достъпа до правосъдие на национално ниво. Там, където институциите не могат да действат посредством петиция, има и други способи, които съществуват за Съюза, за подобряване на достъпа до правосъдие за гражданите. Благодаря ви. И сега съм готова да отговоря на ваши въпроси. И аз ви благодаря. Това беше едно проучване, поръчано от политически отдел С. Много се говори за това, от името на зелените, искане на зелените да се проучи това. Ще го изчетем. Надявам се, интереса сред депутатите да е по-висок от присъствието им в залата в момента. Ще дам думата на Европейската комисия да се изкаже по повод казаното. Линда Жаво. Няма я аз съм тук, казвам се Аристотелис и замествам колешката. Ми добре, чудесно, заповядайте. Благодаря. Прегледах проучването набързо преди заседанието. Много интересно проучване. Много се радвам, че голямата част от библиографията е свързана инициативи на комисията, особено таблицата за правосъдие Скорборд. Има нещо на което държим и насърчаваме държавите членки, а то е да се подобри ефикасността на техните съдебни системи. Това не интересува толкова вашата комисия, тъй като комисия по петиции, интересува ви индивидуалните права на човека, но това е в рамките на европейския семестър, економическият цикъл на Съюза. В тази рамка ние излизаме с тази таблица, скорборд и докладите по държави. Повечето държави членки, които имат проблеми с съдебната система, получават дълги текстове за всичко това в своите доклади, включително достъпа до правосъдие. Нека ви дам един пример. През 2016 година Европейската комисия предложи, съветът прие конкретни препоръки към 6 държави членки. Ако искате да ги спомена, България, Унгария, Италия, Кипър, Португалия, Словакия. Става дума за ефикасността на техните правосъдни системи. За други държави членки имаме съображения, които просто са записани, но няма конкретни препоръки по държави, защото тези препоръки не влизат в подробности. За Кипър, например, има проблеми, които са свързани с въпросите за несъстоятелност или забавянето на гражданско-правните процедури. В Португалия има други. Така че това са много конкретни препоръки, много точни. И следваме по време на мониторинга отблизо развитието. Не може да се намесваме толкова, колкото се намесваме в програмните държави. Споменахте економическата, програмата за економически корекции. Само Гърция е в тази програма. Кипър вече не е. Португалия също не е. Ирландия не е но посредством меморандумите за разбирателство можем спокойно да оказваме въздействие. Вие това го споменавате. Радваме се, че сте направили такова проучване. Обеден съм, че Европейската комисия също може да го използва. Добър принос е към идеята за ефикасността и ефективността на правосъдието. Благодаря. И аз ви благодаря за приноса. Готови сме да развие междуинституционалното сътрудничество по този въпрос. И сега, колеги, ако искате думата, господин Веленс. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да бъда любезен ме, а, къде са нашите колеги депутатите? Нещо трябва да се направи. Добре, и аз не бях тук през а, голямата част от а, презентацията, защото трябваше да бъде в комисията в Афет. Не харесвам това, че само петима бяхме тук от комисията. По въпроса за достъп до правосъдието, мисля, че той е от изключително важно значение. А, растеж на участието на гражданите в администрацията, достъпа до правосъдие. Това са все проблеми, повдигнати от гражданите с цел да се получи по-добро, по-добра представителност в целия Европейски съюз. Трябва да кажа обаче, че подобни проучвания не се правят специално за нашата комисия, защото основната ни задача на нас е да обработваме петициите на време и добре. И защо а, това проучване се прави само за 8 държави членки? Защо има много присъди, без, например, една бележка под линия за какво се отнасят те. Обществеността иска да знае как се проучват проблемите. Доклада трябва да има обективност, основаваща се на научни данни, напълно независими източници на информация. Един друг въпрос, който имам е защо това проучване се занимава с недопустими петиции. Ако те не са допустими, не би трябвало изобщо да ги разглеждаме. И според на включените петиции, също е странен. Там има и закрити петиции. Не знаем условията за закриване на една петиция. Отново трябва да кажем каква е допълнителната стойност на подобни проучвания. Може би има някаква историческа стойност, но трябва да бъдем по-активни и проактивни. И накрая задълбочеността на това проучване не е а, потвърдена и подкрепена от задълбочеността на а, вносителя на петицията, петицията. И ще се върна към това, което казах в началото. А, трябва да реагираме на петициите навременно. В края на проучването петициите остават отворени в продължение на дълго време. И в доказателство към казаното, искам да помоля секретарията да ни представи списъка от недопустими петиции, които са включени в това проучване. Трябва да разгледаме конкретните петиции и проблеми, които трябва да бъдат проучени и да сме сигурни, че тези проблеми не са били проучвани по-рано от други комисии, защото какъв е смисъл да се дублира тяхната работа. Очевидно такива проучвания ще са ни необходими, проучвания на нашата работа, на нашата комисия, но а, трябва да имаме по-навремени начини да подхождаме към тези проблеми. Имаме доста кратко време, трябва да работим бързо, което ще ни помогне да обработваме петициите по-бързо. За съжаление, това е нещо, което не виждам тук в това проучване. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Също така има нещо, което често повтаряме помежду си. Гражданите обикновено се обръщат към нас като последна инстанция, когато се опитват да търсят правосъдие в собствените си страни, може би напрасно, но и това трябва да се вземе предвид. Добре. Освен ако някой друг не иска да повдигне въпрос, ще дам отново думата на госпожа Рас. Масон. Добре. Благодаря ви за въпросите. Причината, поради която сме избрали тези 8 държави членки, мисля, че тук искахме да имам един панел от държави членки, един подбор, който да не се основава на друго, освен на а, вида оплаквания от а, достъпа до правосъдие. Причината за този избор беше балансирано географско представителство и а, искахме да имаме идея за петициите в тази в тези държави, а, тогава когато достъпа до правосъдие не е бил нещо, с което се е занимавал Европейския парламент. Следващия въпрос. Защо недопустими петиции? Защо и закрити петиции? Не недопустимите петиции всъщност са случаи понякога на липса на достъп до правосъдие и а, институциите по този начин могат да помогнат на гражданите, които търсят помощ. Може би, ако петициите не са допустими за тази комисия, това ще доведе до а, решения а, гражданите да получат по-добър достъп до правосъдие в собствените си страни. Идеята беше да разберем какъв е процента на петициите, които са свързани с, с липса на достъп до правосъдие, дали а, е, значи, може би има петиции, които не са непременно а, а, недопустими, но може би повдигат въпроси, които си заслужават да се разглеждат. Други въпроси? Не. Тогава искам да ви благодаря много сърдечно за това, че се отзовавате на нашата покана и вашите материали се използват не само тук в нашата комисия, просто ние ги разпространяваме много на широко. Аз лично го правя, изпращам ги в кореспонденция, която поддържам в, с национални власти. Вашите данни се използват наистина много. Благодаря ви и а, рабо, за работата ви за политическия отдел С. И така, казах, че ще имаме заседание на координаторите след 10 минути. Искам обаче да обсъдя с тези, с координаторите, които са тук, дали това е възможно да го направим днес или да го отложим за следващата седмица? Всичко това беше а, в резултат. А, добре, има само един координатор в момента. Добре, нека да направим малка пауза и да видим какво ще се случи в 5.45. Хайде да видим какво ще стане, като се върнете на време за 17.45.